Guten Morgen, liebe Kolleginnen, guten Morgen, liebe. Добро утро, колеги. Знам, че все още не всички колеги са дошли, но това е първият и последният път, когато Паралелно с нашето заседание се провежда и заседание на комисията по бюджет. Но в нашата комисия има толкова колеги, които не са членове на комисията по бюджет и чието присъствие не е абсолютно задължително на другото заседание. Така че няма извинение за тяхното отсъствие днес. Трябва да започнем на време, тъй като докладчикът ни може да остане за разискване само до 11 часа. След това трябва, за съжаление, да си тръгне. Ще видим как ще се развие дискусията. Ще видим дали в 11 часа можем да започнем разискванията помежду си. Гъвкави сме и работим бързо. Това винаги е било характерно за нашата комисия. Имам само едно съобщение. Останалите съобщения ще направя накрая, след като приключим разискванията. Ще направя някои бележки по начина по който ще бъде структурирана дискусията ни днес. Знаете, че са внесени около 1100 изменения. Не можем да ги обсъдим всичките наведнъж. Не можем да ги обсъждаме и всяко по-отделно, разбира се, така че ще се опитаме да структурираме дискусията, като я разделим на три части. Още по времето на заседанието на координаторите се споразумяхме за запазването на общата рамка на структурата на доклада, т.е. шесте основни тематични блока ще бъдат запазени. Следователно ще обсъдим предложенията за изменение в три части. Тъй като предварително сме ги разделили на три групи, докладчикът ще направи встъпителни бележки и ще направи общи коментари. След това ще пристъпим към обсъждането на част първа от доклада предизвикателства и приоритети. И по-точно така са озаглавени част първа на част трета от доклада. Във втората част на дискусията ще обсъдим част четвърта от доклада. Тя е посветена на структурата, организацията на бюджета и на финансовата перспектива. Петата част от доклада ще обсъдим в третата част от дискусията – тази пета част на текста е посветена на връзката между разходите и приходите. Ще обсъдим основните категории на следващата финансова перспектива, както и приходите по бюджета. След тези мои встъпителни бележки бих помолила докладчика да направи общи встъпителни коментари. Той ще има на разположение 5 минути, след това ще дам думата на представителите на политическите групи. В останалите две части на разискванията ще давам думата на отделни колеги. Салвадор, имаш думата. Gracias, Presidenta. Soy flexible. De todas maneras, eh, con el tiempo tenía previsto. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да, бъдат, е, да бъда гъвкъв, тъй като в 11 наистина трябва да тръгна, но ако се налага, ще променя плановете си за пътуване и ще остана, защото е много важно всички оратори и координатори да могат да изразят своето мнение по доклада. Бих искал да ви припомня какви са основните елементи. А, знаем, че нашето станови... нашия доклад е всъщност декларация на нашата позиция за бъдещето на нас, специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 година. а, искам а, много голямо мнозинство да постигна като подкрепа в парламента за този доклад, защото това е доклад, който ще има много голямо влияние върху бъдещите преговори по многогодишната финансова рамка, които започнаха миналата есен. Получихме 1093 предложения за изменение. Повечето от тях не предлагат радикални промени, а просто подобряват, подобряват качеството на доклада така че няма някакъв сблъсък с съмнението позицията на докладчика. Така че се радвам, че повечето въпроси са подкрепени от колегите. Политическите групи работиха добре, постигна се вътрешен консенсус – във всяка политическа група и след това бяха представени в вид на блокове от проекто изменения а, идеите на всяка от тях а, на мен докладчика, за да мога да работя по-уверено по постигане на компромисните изменения. Помогнаха ми много, за да можем да включим различните политически виждания в рамките на доклада ам, има доста предложения от страна на депутати, които не са от нашата комисия. Те <clears throat> дадоха доста подробни проектоизменения, което затрудни включването и на техните становища вътре в доклада, защото това ням, не, този доклад не е декларация а, за позицията на Европейския парламент. Ето защо а, не бяха включени в такива подробности, защото все пак ние трябва, поне аз така предпочитам, да се придържаме към бюджетната страна и да оставим работата на другите парламентарни комисии за тях, за да не им навлизаме в територията доста са а, елементите в самия доклад и аз смятам, че повече от <clears throat> това, което са, не трябва да а, се увеличават от повече от 150 параграфа, защото иначе структурата няма да е достатъчно добра, а, разбираема и изобщо смилаема. Надявам се секретарията да ми помогне в изчистване на структурата, за да може за да може наистина да изпъкне това, което е най-важното, а именно нашът, нашия принос към многогодишната финансова рамка. Бих искал да подчертая, че извършихме а, първа оценка или първи рунд на оценката на мненията, становищата дадени от а, съответните политически групи и се радвам, че има доста висок а, градус на съгласие помежду ни. Разбира се, дебата ще продължи, но госпожо председател, аз ще направя необходимото, за да <clears throat> а, на на 24 и на 25 май да мога ясно да запазя и формулирам в окончателния вариант становището на Шуре. Да, благодаря. Отсъства координаторът на групата на НП, за това ще дам думата на координатора на социалистите. Или? Ивайло? Или мога направо да дам думата на Карл. Гърън Ферм. Не бяхме подготвени за това обсъждане. Смислехме, че ще разговаряме по точката предизвикателства и политически приоритети. Не, трябва да направите общи коментари. Добре, ще направя общи коментари и след това може да дадеш думата на Ивайло. Не възнамеряваме да изискаме промяна в структурата на доклада. Първоначално имахме различни виждания за структурата, но в момента смятаме, че би било неразумно да се опитваме да я променяме. Всички изменения са внесени съобразно структурата на настоящата редакция на текста, така че няма смисъл да я променяме. Много важно е за нас от този момент до пленарното заседание да организираме работата си така, че групите да могат да проведат ползотворно разискване за постигането на компромис. Казах на Салвадор, че за нас абсолютният крайен срок за постигането на компромис е средата на май. Ние имаме среща на нашата група на 3 и 4 май и ще е абсолютно наложително до окончателното гласуване на доклада в нашата комисия да постигнем компромис. Салвадор прие това наше предложение, от което сме изключително удовлетворени. Трябва да се споразумеем по основните въпроси. Не можем да се споразумеем по всички детайли, но ако искаме да застанем на добра позиция спрямо съвета по време на преговорите, а това е най-голямото предизвикателство, то ще трябва да се обединим още тук в парламента, тъй като знаем, че най-трудното пред което сме изправени, е да постигнем диалог с съвета. Но за тази цел трябва да изработим максимално добре компромисите си. Разбира се, има някои ограничения, има някои ценности, някои условия, по които няма да можем да приемем. Но като цяло приемаме общата линия на докладчика. Благодаря ви, Карла. Благодаря, госпожо председател. По отношение метода на работа, мисля, че ние също така очакваме с интерес за компромисите, които ще успее да постигне докладчика, защото наистина броя на проекто измененията е огромен. Ние имаме също някои а, предложения, които бихме могли да съкратим и общия брой от идващ от нашата група ще бъде намален с около 30%. Но ще трябва да поработим още доста. По отношение структурата на доклада, може би е, бих искал да подчертая следното, че финансовата част а, за собствените ресурси е нещо, което бихме искали да, за, да е началната част или първата част на а, доклада, вместо да е към края. Иначе структурата може би не е най- прекрасната, обаче е достатъчно добра, за да представи, да предаде политическите послания на нашата комисия като цяло. При последната ни среща в Страсбург беше казано, или поне по мое мнение, проучвайки отново проекто измененията и разглеждайки нашите собствени такива, искам да кажа, че не знам дали можем да говорим за приоритети, защото в момента всичко е приоритет. Малко е цинично, нямаме отрицателни приоритети, да кажа но и а, всичко е важно. Ето защо казвам, че всичко е приоритетно. Това не е лошо. Не казвам такова нещо. Но като се сложат калкулациите най-отгоре по значимост, 20-30-40% зависи с какви очила четете доклада, а, а, имаме всъщност това е най-голямото предизвикателство кои изменения допринасят с нещо за подобряване на бюджета и неговата структура. Защото иначе има и проектоизменения, които не допринасят с нищо за положителния имидж на нашия доклад или парламент пред обществеността. Аз мисля, че можехме някои неща да подобрим и в нашата група, и в другите политически групи, но наистина предизвикателството по отношение постигане на компромисните изменения ще е много важно да бъде преодоляно съответно. И мисля, че не трябва да повтаряме и да добавяме неща, които вече са известни, т.е. които вече са упоменати в доклада. Така че имаме едно предизвикателство, което трябва да преодолеем, а именно някакси да подчертаем по-силно кои са наистина най-приоритетните, но може да се поработи, за да се отрази тази идея, знаеки в същото време много добре, че не можем да направим щастливи всички. Благодаря. Благодаря ви. Нека да вметна един коментар. Докладът ни действително трябва да е доклад по финансовата перспектива, а не детайлно предложение за законодателен акт. Тоест не трябва да се спираме върху отделните политики. В някои доклади и някои колеги внесли изменения се опитват да предскажат политиките, които ще последват тях. Но не това е целта ни. Трябва да се концентрираме върху финансовата перспектива. БАС. Thank you, Rob. And, and let me be very... Благодаря, госпожо председател. Наистина и предстоящия период е изключително важен за компромисите. Наистина, до тук ние работихме много добре, всички изявихме желание за компромиси, но тъй като времето сега става най-важният фактор, е много важно с двете тюркуазени седмици пред нас, а, а в края на май ще трябва да се приключи с този въпрос, т.е. да се гласува в пленарна зала. Ние не трябва да а, забравяме, че и други групи, комисии смятат, че ние тук в Шуре не трябва да свършим цялата работа сами, а и те трябва да допринесат. Така че е изключително важно през следващата месеца да има много а, голяма степен на уточняване на текстовете по компромисите, защото все още имаме само първата версия на компромисите до 2 май и знаем, че през седмицата, посветена на груповите заседания, Групите ще уточнат своите позиции и ако нямаме следващата седмица компромисите, макар и в а, така груп вид, а, може да не успеем да получим достатъчно подкрепа като комисия Шуре в пленарна зала след това. Това вече се спомена преди три месеца в Кордон съвещанието на координаторите и за това тогава ние поискахме да стане колкото се може по-бързо, но трябва да има много голяма степен на взаимно сътрудничество между групите. А виждам, че има доста а, проблеми в политическите групи и може да стане една доста неприятна ситуация в пленарна зала. Сега, що се отнася до самия доклад? За нас, както и за АЛДЕ, е много важно да се постави малко по-силно ударението върху собствените ресурси. Особено в цялостния дебат по многогодишната а, финансова рамка. Този дебат дебат като Европейски парламент знаем, че ще е много важен като политически въпрос в съвета на министрите. Аз не казвам, че трябва да променяте цялата структура, не. Но поне се уверете, че някои от позициите по собствените ресурси се, ще се изтеглят в началната част на доклада, защото това е изключително важно, макар че и другите въпроси наистина също са важни. Председателя на комисията каза нещо за бюджета във връзка с това, че в момента обсъждаме многогодишната финансова рамка. Но за всички политически групи, както каза и Карл, а, е важно да се определят приоритетите и не толкова приоритетните въпроси. Както казах преди няколко седмици, нищо не се пром... ако нищо няма да се променя в многогодишната финансова рамка, аз няма да подкрепя никакво увеличение или намаление на бюджета. Първия параграф за демографските промени, климатичните промени, това е нещо много важно, което трябва да присъства навсякъде, а не само да се упоменава екологосъобразното като елемент е, да разбира се, че не е лошо да се упоменават, но от какво имаме нужда? Трябва да допълним нещата, показвайки какво означава за нас зелен или екологосъобразен. Какво разбираме ние под модернизация на ОСП, на кохезионните политики? Всички тези аспекти са много важни да бъдат включени в доклада. Ако ги няма тези аспекти, не виждам ние като парламент какво се опитваме да представим и да поискаме от съвета, освен повече пари. Ако подчертаем много дебело и ясно, ето това са нашите приоритети, тогава ще можем да защитим позицията си по собствените ресурси и необходимостта от увеличаване на средствата. Твърде много из... проектоизменения са именно в тази посока и аз подчертавам отново. Това са от ключово значение проектоизменения. И ние като парламент, ако искаме да имаме силна позиция, трябва с това да започнем. И така сега да повторя това, с което почнах. Много е ясно, че всички искат да работят по компромисните изменения, но трябва следващата седмица да започнем много интензивни консултации. Благодаря. Благодаря много още веднъж само за пояснение. Разбира се, когато говорим за това, колко много ние вярваме, че се нуждаем от пари за следващата финансова прогноза, трябва да опишем точно, що за политика искаме. Ако останем при пример за общата сълскостопанска политика, аз смятам, че там наистина има такива фрази като публични средства за публични блага. Но примерно, селените да получат еди колко си процента за еди какво си. При структурната политика нещата отчасти са описани по подобен начин. Примерно, даден регион следва да еди какво си. Това се разбира под законодателство, защото след това, и ние трябва да се погрижим за това, след това, и то всички ние заедно, когато имаме съответните а, нормативни а, норми а, за тези области, за структурната политика, за ОСП. А, посоката, условността, всичко това, да, това са неща, които се разбират от само себе си. Сега за а, ECR, заповядайте. Jeżeli chodzi o kwestie proceduralne, to oczywiście czas odgrywa niezwykle istotną rolę, ponieważ благодаря. В рамките на тази процедура на работа по доклада, разпределянето на времето, разбира се, е много важно, защото ако не получим подкрепата на политическите групи за постигането на компромиси, голяма част от измененията ще бъдат гласувани в пленарната зала. Може да се стигне до там да трябва да гласуваме около хиляда изменения в пленарна зала. От една страна това ще е контрапродуктивно, от друга страна структурата на доклада няма да бъде съгласувана. На второ място ще се спра върху собствените средства. Според мен нямаме основание да ги включваме в началото на доклада. А ако направим това, то ще създадем впечатлението сред европейците, че разискването не е чисто теоретично. Разбира се, трябва да разгледаме собствените средства, но ако ги включим още в самото начало, в встъпителната част на доклада, то ще създадем погрешното впечатление, че собствените средства са същинската, същинския обект на работата ни. Основният проблем, разбира се, е как да избегнем разискването относно реформата на политиките, обвързано с тяхното финансиране. Предлагам да избягваме разискването на политики в рамките на разисквания за бюджета. Към прерогативите на други комисии спада да обсъждат отделните политики, като например ОСП. Ако включим в този доклад коментари по същество относно политиките, то ще рискуваме. Има политики, които могат да се обвържат с стратегията Европа 2020, но ще бъде трудно да се намери основание за тях в договора. Мисля, че трябва да избегнем ситуация, в която един вид през задната врата предлагаме реформи, които нямат основание в договора реформи, които не са в съзвучие с задълженията на държавите членки. Затова предлагам да се концентрираме единствено върху тези области, за които има ясно основание в договора и да избегнем да се позоваваме на политики. трябва при всички положения да избегнем внасянето на огромен брой изменения в пленарната зала. Колкото по-малко на брой изменения се гласуват в пленарна зала, толкова по-добре. Благодаря за Обединената левица. Госпожа Хенкст, въпреки че Ернст, въпреки че е, аз е, съм заместник е, член в регионалната комисия. Искам да кажа, че ние се занимаваме с едно много сложно изкуство. Занимаваме се с финанси и същевременно говорим за това как, например, кохезионната политика като част от политиката на финансите да продължи да бъде развивана мисля, че трябва много внимателно да действаме и най-вече да не губим целта от поглед. За какво става дума? Вътре в Европейския съюз използването на тези средства трябва да помага за премахване на разликите или е, смекчаване на различията. Ако погледнем становищата, които. Е, постъпват от други комисии, що за желания, що за стремежи има от е, тях, е, виждаме, че е, се очертава много голяма опасност. И трябва да си помислим дали парите всъщност са достатъчни за неща, които искаме да реализираме, например в областта на политиката на сближаване. Казвам това, защото има проблематични ситуации и предизвикателства, които през последните 10-20 години не са играли толкова голяма роля, колкото по-настоящем. Става дума за реформи в екологичната област, темата за бедността, която получи много по по-голяма значимост през последните години в сравнение с други предизвикателства, включително и чрез присъединяването на нови държави членки, в които тази тема играе голяма роля. Това са въпроси, които трябва да обмисляме и смятам, че е погрешно а, собствените ресурси да се поставят на преден план. Въпросът е за собствените ресурси трябва да бъде разглеждан по честен, а, по един коректен начин. И в федералните а, провинции в Германия а, това е често оправдание да не се ползват определени неща. Това, което мене ме притеснява, в представения документ на Шуа е обвързването на определени а, сфери, политически сфери, например обвързването на кохезионната политика с а, стратегия 2020 на Съюза. Много внимателно трябва да помислим това разумно ли е, защото а, стратегията ЕСА 2020 съдържа вертикални политически посоки и определени политически съдържания, с които ще се занимаваме. Например, по-късно ще говорим за кохезионната политика, обхващат по-скоро хоризонтални аспекти. Това са различни неща, които трябва да бъдат синхронизирани. И е, според мен нещата, така както са представени тук, със съответната таблица, е, не са достатъчно разработени. Толкова от мен, може би и други колеги ще добавят това, което казах. Благодаря много. Сега Марта Андреас. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. А, вече срещнах някои трудности във връзка с установяване на възможните елементи от един план в средата на кризата. Тези над 100 а, изменения като че ли всъщност са нещо важно, защото колкото по-подробно, толкова по-точно и по-добре ми се струва, че ще стане всичко. Представителите на националните парламенти вчера посочиха, че това, т.е. бюджета е много а, важно. А това беше много важно съвещание и за съжаление голяма част от хората, които присъстват тук, не присъстваха на тази среща. Те поискаха напълно да се промени структурирането на европейския или общностния бюджет а, поради доста различните приоритети в последно време, най-вече във връзка с а, заетостта и други. Но за това се изискват спестявания, т.е. да бъдат а, заделени някои средства от бюджета. Аз обаче не чувам изобщо да се говори нещо за спестяване на някакви а, средства. Говорим за собствени източници на средства и така нататък, но нищо за економии. Вчера също така се фокусирахме върху това, че поредица от програми не могат да бъдат реализирани като проекти, защото а, съответните бенефициенти не могат да кофинансират а, с такива големи суми и съответно въпросът е защо пък ние трябва да влагаме някакви присъд, като не могат да се случат тези неща. Така, данъка върху финансовите транзакции беше споменато от шведският представител, а, който ни посочи отрицателният опит, а, натрупан от Швеция през 90-те години, когато те се опитали да, е, да практикуват нещо подобно на данъка върху финансовите транзакции. Така че, нека да не се концентрираме само върху тези собствени средства. Благодаря. Да, това с Швеция и с отрицателния експеримент през 80-те години с данъка върху финансовите транзакции. Всички ние знаем за това, но понякога е, човек осъзнава е, че е действал прекалено рано в рамките на определен процес и затова понякога се проваля. Е, понякога закъсняваме, но сега е, Йоран съвсем накратко. Да, съвсем накратко това се направило само в една страна. Чакайте сега. Това е доста голяма разлика между една държава и 500-те милиона жители на Европейския съюз. Има огромна разлика между тези неща. Е. Обади се някой, който познава нещата по-добре от нас. Благодаря. Сега за принципната част и за да приключим с изказване от политическите групи, ни липсва само НП. Но, ако от НП никой не държи задължително да каже нещо по общата част, можем да оставим нещата в този вид. Виждам, че всички членове на НП не са заинтересовани да се изкажат. Янге Бранди, Джеймс Едис, Ива Готманис и Констанце Крейл имат думата. Въпросът ми е следният. По общата част ли ще говорите или вече по първата част за политическите предизвикателства и приоритети? Не сега. А веднага когато говорим по политическите приоритети и предизвикателствата, ще говорим за доклада и за принадлежащите към него изменения. Става дума за унези членове в доклада, които са от 1 до 89. И ако погледнете този големия куп с изменения, от 1 до 4. Добре, сега Ян има думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. В края на миналата година се опитахме да вземем буквално за заложник преговорите за бюджета 2011 година, защото искахме да проведем и преговори за многогодишната финансова рамка. Съветът ни отказа. Не знам каква щеше да е позицията ни, ако трябваше да преговаряме с съвета и ако предстояха решения във връзка с фонда за сближаване или общата сълскостопанска политика. Не знам какво щяхме да отстояваме спрямо съвета, тъй като на практика нямаме определена позиция. В доклада се съдържат само нашите общи приоритети, но това все още не е конкретна позиция. Някои колеги се обявяват за това да се спрем върху определени области на политика, други са против това. Надявам се, че в края на работата по доклада ще можем да предприемем един по-общ подход. Тоест да постигнем компромис баланс между значението на отделните области на политика. Всички сме съгласни за това колко е важна модернизацията, колко е важна стратегията Европа 2020, колко е важно постигането на устойчивост. Но ако тези общи принципи не бъдат претворени в конкретни области на политика, то няма да можем да се споразумеем за цялостната си визия политиката е лесно да се изготви някаква визия. Трудно е обаче тя да бъде претворена в реални политически действия. Ето пред този проблем сме изправени в момента. А ако се споразумеем за компромиси, по които всички сме съгласни, то позицията ни няма да е реална политическа позиция. Тоест няма да можем да окажем каквото и да било влияние върху съвета в рамките на преговорите за многогодишната финансова рамка. И процесът ще завърши с това, че просто ще подпишем крайното споразумение и нищо повече. Затова ви призовавам през идните дни не просто да постигнем компромиси, по които всички сме съгласни, а да направим реален избор това предполага, че не всеки ще бъде съгласен, че може би ще постигне много малко мнозинство, но за сметка на това пък ще застанем на ясна политическа позиция спрямо съвета. За разлика от ситуация, в която всички сме постигнали консенсус, но не сме направили реален политически избор. Затова ви призовавам да стигнем до резултат, който да не е приемлив за много широко мнозинство или за всички. Председателката. Надявам се, че ще постигнем редакция на доклада, която да представлява ясно послание. Редакция, която въпреки това да е подкрепена от широко мнозинство – няма да можем да се споразумеем по всичко чрез компромиси. Ще има и решения, които няма да са приемливи за всички. Но ако ние като парламент не застанем на ясна, категорична позиция, то съветът ще си прави каквото и си иска. Така че дори само от инстинкт за самосъхранение трябва да постигнем такава позиция. И Скотманис има думата за общи коментари. Last... Ще се опитам да бъда кратък. При последната среща за помирение доста неща говорихме, опитахме се да постигнем общо становище по собствените ресурси и така нататък. Но две неща искам да подчертая. Принципните позиции на държавите членки а, да а, замразат сумите на нивото, за което вече споменахме. Обаче, 2013 година е добре, но защ... като ниво, но как ще увеличаваме този бюджет? Ако се съгласим с съвета, ние трябва да търсим защита или налагане на другите си позиции. И всичко трябва да се финансира на базата на облигациите на дълга. Държавите членки в Канкун а, се споразумяха за 2,4 милиарда а, за всяка година обаче някъде не се стигна до, се получи нещо и не се стигна до 100% съгласие. Защото а, е, има гласове, които питате, добре, защо трябва да финансираме нещата, които се случват, да кажем, в е, Китай, след като тя е държава доста по-развита от някои от държавите членки, пък и от повечето, мога да кажа. И освен това има такива предложения в писмен вид от някои държави. Това трябва да се вземе предвид. Благодаря. Констанца. Благодаря, госпожо председател. Аз също исках да кажа нещо съвсем накратко по общия дебат. Аз мога само да потвърдя схващането, че докладът на господин Карига очертава линии за промени в политическата област, но не бива да започваме в е, е, големи детайли да се занимаваме с изпълнението на законодателството. Всеки от нас участва в различни комисии и знае, че много по-задълбочено може да се подходи към съдържанието, когато се говори за отделни конкретни нормативни актове и че в специализираните комисии трябва да има политически дебат и законодателството се прави в процедура за съвместно взимане на решение. Не може да започнем да вярваме, че в този доклад ние бързо и тук отварям скоба, нека погледнем и графика ни във връзка с доклада и затварям скобата, че ще успеем в областта на ОСП или на кохезионната политика да модернизираме нещата с този доклад. Мисля, че трябва наистина да се дисциплинираме и господин Гарига направи много добро предложение точно в политиката на сближаване. И мисля, че той отива достатъчно далеч, казвайки как следва да се провежда модернизацията в законодателството на по-късен етап. Благодаря. Добре. Сега а, деб, общият дебат приключи. Салвадор, искаш ли да резюмираш? Hola, presidenta de, bueno, un par de ellas. Bueno, algunas. Няколко коментара ще направя. Първо по графика. Вярно е, наистина, че политическите групи искат да имат колкото се може по-бързо компромисните предложения. Може би ще бъде необходимо заедно с секретарията да се ускори работата. Може би ще бъде възможно да се проведат по-рано заседанията между секретарията и останалите, така че политическите групи колкото се може по-бързо да получат резултатите. Но сега минавам на коментари по съдържание и към политическите разсъждения на отделните политически групи. Всъщност, аз бих желал да повторя основната идея по отношение на съдържанието и структурата на доклада, именно да направим политическа декларация. Може би това обаче не е достатъчно. Ние имаме а, двама брилянтни нови а, депутати. Трябва да сме да осъзнаваме какви са нашите референции чрез комисията СУРЕ може ли да променим нашите а, общностни политики? Хора с а, дългогодишен а, парламентарен опит, като госпожа Крейл, която се изказа преди малко, каза, че водещите комисии също имат думата. Ще направя едно предложение, което може би е революционно по отношение на отрицателните приоритети проистича абсолютна реформа в бюджетната политика. Аз съм убеден, че докладът няма да стигне далеч във водещите комисии. Поради това, моят подход, що се отнася до краткосрочните цели, ще прозвучи може би малко разочароващо, но ако искаме да изпратим един важен политически сигнал от този парламент, според мен най-важното е да е, обхване мненията на водещите комисии в този доклад. Не мога да си представя нещата по друг начин. Секретариатът и аз ще се опитаме да разработим а, доклад, който да съдържа някои нови неща. По време на гласуването по предложението на съвета за финансовата прогноза, бих желал да знам дали а, нещата силно се отклоняват от това, което ние предлагаме. Тогава бих предложил да гласуваме срещу предложението или против предложението на съвета и в крайна сметка ще се стигне до това, най-вероятно че политическите групи а, ще са на мнение, че не можем да приемем предложение на съвета, което е в разрез с позициите в нашия доклад. Има много възможности. Можем да направим, разбира се, радикално предложение. Важното обаче е, че на 9 юли ще се гласува. И ако съветът в крайна сметка представи едно дефинитивно един дефинитивен проект бюджет, тогава ние трябва да вземем важно политическо решение. Ако ако сравним и установим, че предложението на съвета е съвместимо с предложението на нашата комисия, тогава ние ще приемем проекто бюджета или ще го отхвърлим. Има различен опит от миналото. Тоест, ние трябва да дадем ясен политически сигнал докъде сме готови да стигнем. И тогава съветът ще се съобрази с нашата позиция. Но не повече от това. Председателката. Един въпрос, моля. Един въпрос към господин Гарига. Оценявам опита му и начина по който работи по този доклад. Но ако приложим предложеното от вас, защо не обединим всички предложения на ресорните комисии и да ги включим в доклада? Каква би била тогава ролята на нашата комисия? Нейната роля е да разгледа предложенията на останалите ресорни комисии и да се опита да ги обобщи. Защо да не ги обединим и с това да приключим? Председателката. Оставам като че ли с впечатлението, че сме в един брак на принципа нека поговорим за взаимоотношенията си. Това е добавената стойност на нашата комисия. Това е инструментът, който ще използвам, за да разгледам предложенията и на другите комисии. Ако разгледаме техните предложения, ще видим, че че не сме ги просто приложили към своя текст. Опитали сме се да ги анализираме и да ги изменим така, че да се впишат в общата структура на доклада. Така че не мисля, че е добра идея да приложим към доклада становищата на другите ресорни комисии. Трябва да ги впишем в цялостната структура на текста. Във връзка с това смятам, че направихме наистина всичко възможно, за да отчетем различните области, по които отделните ресорни комисии проявяват загриженост, но не можем просто да приложим към доклада становищата им. Председателката. Това бяха общите бележки по доклада. С това очертахме и общата посока на разискванията. Сега преминаваме към отделните части. Параграф 1 до 89. Това е частта от доклада, която ще обсъждаме. Към нея спадат първите четири групи от изменения. Сега всеки от вас който желае, трябва предварително да се заяви и ще му дам думата. Карл, Мария Кавалио, и Вайло Калфин и Карл Хаглунд. Окей, okay, wir Мари... И така започваме. Мария. Thank you, chair. Uh... Благодаря, госпожо председател. Бяха разисквани и подкрепени от членовете на НП и ИТРЕ предложенията, които внесох. Ние сме за увеличаване на финансирането на следващата програма за научни изследвания и развитие – ние бихме искали да видим отвояване на бюджета за постигане на съвършенство, но също така за построяване или осигуряване на така наречената стълба за постигане на съвършенство – защото за сега поне няма добра географска разпределеност на средствата по тези програми. Ето защо някои от новите държави членки не получават достатъчно или пък други получават твърде много. А, а, а в много университети, малки и средни предприятия и центрове за развойна дейност а, в всички страни от Европейския съюз има а, а, основа за съвършенство. Ето защо ние предлагаме финансиране на така наречената стълбица за постигане на съвършенство. По седма а, рамкова програма и средносрочния преглед а, бяха подчертани а, тези елементи и това беше подкрепено от а, а, огромно мнозинство. А, е, искаме да бъдем а, конкурентно способни, а, разнообразни и а, успешни, ефективни а, в а, своето промишлено развитие, нали така? Това означава увеличаване на ефективността с помощта на допълнително финансиране енергийната ефективност. Да, енергийната ефективност е много важна, за това трябва енергийната структура да бъде добре подкрепена. Структурните фондове, например, е а, важно да бъде съчетана с конкурентоспособността, с подпомагане, повишаване на конкурентоспособността в а, Европа. Административните и финансови правила трябва да бъдат уточнени, за да могат да бъдат по-добре фокусирани и в същото време по-гъвкави при предлагането им. Благодаря, Мария. Ивайло има думата. Uh, uh, Благодаря много, Юта. Бих искал да коментирам няколко неща в по-общ характер. Няма да влизам в конкретни а, подробности, защото ние сме ги а, внесли а, в като група. Има и индивидуални предложения, които бяха внесени от членове на нашата група. Но няколко общи бележки по промяната на политическите приоритети и на бюджетните средства. Като мислим за бюджета, ние трябва да си представяме какъв ще е резултата от бюджета, а не в финансови средства. Защото ако започнем а, а, да мислим първо за финансовите средства, ще започнем да се съобразяваме само с финансовите ограничения и тогава резултатността ще спадне значително. На второ място, ние трябва да комбинираме а, стабилността на съществуващите програми и а, проекти, за да могат те да продължат да се развиват и през следва... периода на следващата финансова рамка. Не смятам, че в този доклад можем да включим всички приоритети на Европейския съюз. Първо, защото това е невъзможно физически. Второ, не трябва да забравяме, че Европейския бюджет е един от инструментите а, за постигане на онова, което искаме да постигнем като като общност. Ние имаме също така национални бюджети, специфични а, фондове, имаме държавно-частни партньорства и така нататък. И така, за да установим равновесие между съществуващите цели и оптимизирането на а, новите приоритети, ние трябва да направим няколко неща, които са хоризонтални по характер. Първо, много е важно да се създадат всички условия за а, а, подпомагане а, прилагането на Лисабонския договор, защото имаме все още доста проблеми в това отношение. Така, Европа 200, 2020. А не трябва да променяме стратегията, просто да помислим как бюджета, който имаме, да ще помогне на общността да постигне целите на стратегия Европа 2020. Друго нещо. Всичко трябва да се поставя в конкретен контекст. Ние говорихме, че много страни все още ще продължат да включват мерки за економически, економическо стягане на коланите сред държавите членки. Това е важно. Имаме освен това Европейския семестър, економическото управление и така нататък. Как европейският бюджет ще пасне добре на всичко това е най-важното, за което трябва да говорим. Освен това, споменаваме по-голяма степен на конвергентност в общностната економика. Ами, конкурентоспособността на Европейския съюз, как ще реагира той в тази а, наистина постоянно променяща се сфера на конкурентоспособността. Също така ние трябва реформите да осъществим, които са толкова необходими. Трябва да направим някои разходи, а, които да са много по-правилно ориентирани много по-точно да създават активи и до, до, добавена стойност за обществото. Ние също така не трябва да игнорираме социалните аспекти на а, бюджета, а именно а, увеличаване на заетостта, подпомагане на ново създадени а, малки и средни предприятия. Това са поредица от различни много важни въпроси и ние не трябва да ги пренебрегваме, но да ги приоритизираме. Имаме няколко много ясни приоритети. Първото е а, научна и развойна дейност – начало на приоритетите. Второ, енергетика, въж, транс, транспортната инфраструктура, енергийна ефективност, разбира се, емиграцията, морската политика и така нататък, всичко това може да бъде интегрирано по някакъв начин. Но, когато говорим за бюджета, трябва да мислим какви са възможностите за използване на други економически инструменти. След това, не съм наясно някои от колегите, като споменаха негативни приоритети. Какво означава това? А ако искаме намаляване, то кой ще вземе решението? Дали съвета, дали парламента и така нататък. Тази терминология като отрицателни приоритети си а, мисля, че ще създаде само допълнително объркване. Второ, гъвкавост. По бюджета, каквото и да решим, той трябва да бъде гъвкав, за да може да се справя с, а, с неизбежно появяващите се а, нови предизвикателства. И последно, в нашите проектоизменения има огромни разлики, даже пропасти в, в, в това, което имаме на разположение като фондове, като финансови средства и това, което а, сме поели като ангажимент. Трябва да има по-голяма координация между плащанията и ангажиментите за такива. Благодаря. Благодаря. Сега приветстваме и координатора на НП, който идва от другата строителна площадка, в която участва. Много ви благодаря. Той слуша онова, което дискутирахме до този момент. Ако желая веднага да взема думата, ще го запиша като изказваш се. Ясно. Сега Карл има думата. Благодаря. Съгласен съм с коментарите на Ивайло за негативните приоритети. Но каква е нашата позиция? Трябва по един интелигентен начин да анализираме настоящата структура на разходите, да очертаем областите, в които може да се създаде добавена стойност на европейско равнище, както и възможностите за известни съкръщения но дори и да направим съкръщения, ще ни бъдат необходими повече средства. И трябва да направим съкръщения обаче, за да можем да оправдаем увеличаването на размера на средствата в бъдеще. Но за да направим такива съкръщения, първо трябва да анализираме структурата на разходите си. Що се отнася до някои от измененията, ще се спра по-конкретно върху някои от измененията, внесени от либералите. Правилно ли разбирам, госпожо председател, че искате да обсъдим първо първите 89 параграф? Първо сме се спрели върху това дали трябва да се ограничим с 1% от БНД на Европейския съюз или да заделим по-голяма сума. С всички приоритети, които сме очертали, може би няма да запазим настоящото ниво на разходите. Ние не твърдим, че а, ние са ни необходими по-големи суми. Твърдим, че трябва да ги изразходваме по по-достоверен начин. А що се отнася до структурирането на разходите, то е по-добре да се концентрираме върху разходи на ниво Европейски съюз, които ще доведат до економии в държавите членки. Това ще увеличи общия размер на економиите в Европейския съюз и ще е по-полезен подход, тъй като ще избегнем индивидуални разпокъсани действия от страна на 27-те държави. Европейската служба за външна дейност дава възможност на държавите членки да реализират економии, но трябва да ги подпомогнем за това, за да има обединен подход. Много е важно за нас също така да се инвестира в научно-изследователската и развойната дейност. По отношение на ОСП трябва да обмислим дали са възможни економии в тази област. Не може да се каже, че всяко едно евро, инвестирано в тази политика, генерира европейска добавена стойност. Не можем обаче да и да съкратим средствата за ОСП. Така че, според мен, трябва да преразгледаме тавана в зависимост от задачите, които ще заложим в областта на ОСП. По отношение на административните въпроси, направили сме някои предложения за съкръщаване на административните разходи. Съзнавам, че някои няма да се съгласят с тях. Важно е обаче да се реализират економии в тази област. Ако се приеме нашето предложение, ще бъдат реализирани економии в доста голям размер. Тоест става дума не само за популистки козметични мерки. Предложението ни е насочено към същинските административни структури. Имаме предвид двете седалища на Европейския парламент, европейските надзорни органи и други агенции, които според нас не генерират необходимата добавена стойност. Като цяло трябва наистина да обсъдим структурата на европейската администрация. С това отново ще отправим политически сигнал. Въпреки, че знам, че няма да е лесно. И по отношение на функциите, предложили сме три функции Европа 2020, гражданите на Европа и външни отношения и to, to и още една функция. По тези три функции ни е необходима по-голяма гъвкавост. И очакваме преговорите с останалите групи. Председателката. Благодаря на Карл. Идеите на либералите за структурни промени в европейската администрация, като например едно седалище на Европейския парламент и едно седалище, в което да се концентрират всички европейски агенции, според мен не са никак лоши. Така ще конфронтираме и съвета с проблема, но не съм сигурна, че ще получим абсолютно мнозинство което да подкрепи тези идеи в парламента. Дори и да не постигнем абсолютно мнозинство в парламента, то можем да кажем на съвета, ето вижте, това са вашите разходи, не нашите. Юрген Клюте, да, благодаря. Ние също внесохме някои изменения. От Обединената левица някои бяха внесени от отделни членове, не искам да се спирам на тях, искам да обърна внимание на два-три аспекта, които според мен са важни. Между тях е и проблемът за демографското развитие, той е споменат на няколко места. И за нас е важно още веднъж да обърнем внимание на това, че не става дума само за разходи и проблем свързан с тях. Има размествания, има прехвърляне на средства, това е ясно, но за нас е важно да се е, обясни, да стане ясно, че пенсиите са покупателна сила, която не е за подценяване и че всъщност застаряването на обществото е, съдържа потенциал за разработване на нови работни места. Така и съм формулирал нещата и не смятам, че този аспект трябва да е, го пренебрегваме. Естествено, въпросите свързани с отбраната и прочие не бива да се подценяват, но според мен тук трябва да се виждат и шансовете за създаване на нови работни места. Още повече, че част от стратегия 2020 е разработването на нови работни места. Темата за борбата срещу бедността също се тематизира в стратегията ЕС 2020. Още повече, че последната година бе година за борба срещу бедността и социалното изключване. Тук нещата трябва да добият субстанция с конкретни мерки и да не превръщаме всичко в една празна риторика, а наистина в дебат изпълнен със съдържание, така че гражданите наистина да могат да виждат какво получават от Европейския съюз съвсем а, конкретно нещата да стигнат до гражданите, а не само до учените или до други групи, така че гражданите да усетят, че и за тях Европейският съюз а, съдържа добавена стойност. В енергийната политика също има много важни моменти, особено във връзка с Фукушима. Ние разбрахме къде има потенциални проблеми и в областта на енергийната политика задължително трябва да се постави акцент по отношение на бързото развитие на възобновяеми енергийни източници. Това е нещо, което е възможно, мисля, само на европейско равнище. На национално ниво почти е невъзможно да се постигне сериозен напредък. В този смисъл Европейския съюз има голяма отговорност, но и голям шанс за да покаже какво, какъв е смисълът или какъв следва да бъде и смисъла си допълнителната полза от политика на ниво Европейски съюз. И последна точка е свързана с постепенното спиране. Има определени региони, които излизат от областта на кохезионната политика. Например, в източна Германия има райони, които в голяма степен зависят от плащания от кохезионния фонд. И а, на колегите е ясно, че това се променя, че има изместване по посока на новите държави членки, но искам още веднъж да подчертая тук а, дали е политически поносимо това да се направи и да не се допускат резки прекъсвания. Още веднъж искам да подчертая, че наистина това е една важна точка. Подобни размествания в бюджета да бъдат структурирани по един социално поносим начин. Имам и други неща, но те бяха споменати от колегите. Няма смисъл да повтаряме всичко. Те ще се чуят така или иначе. Председателката, благодаря. Наистина по отношение на регионалната политика изречението е в сила не познавам партии или политически групи, аз познавам само региони. Казвам го малко иронично, но мисля, че а, тук просто нещата трябва да бъдат а, гледани с ясен поглед. Райнер има думата. Ние говорим сега за ключови предизвикателства и политически приоритети, но не и за структурата на бюджета, нали? Правилно съм разбрал. Моля за извинение, защото разглеждахме току-що Лисабонския пакет в бюджетната комисия, където трябва да вземем решение по следващите стъпки и в този смисъл е, там ще влязат сила неща, които отчасти обсъждаме и тук и евентуално до средата на юли ще се види дали преговорите са били успешни или не. Аз се изказах е, наред с докладчиците в Сянка там, що се отнася до успешния дебат за постигане на достатъчна гъвкавост. Ако не успеем да направим това, има срок, в който трябва да кажем да или не. Ако до лятото ние получим резултат за е, приспособяване на съществуващите информационни технологии, тогава всички останали неща ще влязат в сила, с изключение на съответния параграф и тогава може да преминем към следващите преговори, вместо да кажем е, искаме да преговаряме по допълнителни въпроси е, в рамките на предстоящите преговори. И е, от комисията се очаква сега да бъде е, съзидателна, включително и що се отнася до е, числената страна на бюджета, е ясно да се каже, че ние очакваме гъвкавост, достатъчно е, маржове, достатъчно свобода на действие. Това са неща, които задължително са част от пакета, ако искаме да има перспективи за успех и така, парламентът да ги приеме. Исках само накратко да резюмирам нещата, така че да сме наясно и по този въпрос, че ние сме, така, заемаме същата линия. Има редица изменения внесени от политическите групи, има и такива внесени от отделни колеги, допълнителни теми се споменават, включително въпроси, свързани с добавената стойност на Европейския съюз, отрицателните приоритети. Не искам да се задълбочавам по тези въпроси. Имахме вече противоречива дискусия по отношение на това. Мисля, че е важно, наред с стратегията ЕС 2020, ясно да се каже, че договорът като такъв е основна отправна точка за онова, което ние следва да приоритизираме в бюджетната политика, защото договорът ни поставя определени задачи, които следва да изпълняваме и по отношение на които имаме политически задължения. И дори когато съветът не е в състояние да осъзнае това, респективно не е в състояние е, да обогати с е, конкретни цифри е, многогодишната финансова рамка. И ако наистина е, говорим за това какво може да означават економиите, ефекти на синергия, това са въпроси, които трябва да бъдат задълбочени. В миналото сме, е, им, така, е имало известни е, дефицити в това отношение. Въпросът за съвместните политически приоритети в духа на стратегия 2020. Това са неща, които трябва да бъдат синхронизирани с националните бюджети. Въпроси за иновативните финансови инструменти се споменава още веднъж от нас. И също времено темата за единството на бюджета и бюджетът на Европейския съюз е мястото, от което се финансира европейската политика. И трябва да спрем а, финансирането на различни безспорни неща. Например, благодарение на документацията на секретарията, ние установяваме, че имаме финансиране на двустранни научно-развойни проекти извън общностния бюджет в размер на 5 милиарда. Не знам доколко успешни са всички тези неща, но този пример доказва колко важно е този дебат принципно да се води с съвета. Също толкова важен за нас е и въпросът за административното дублиране и двойни структури. На, е, това са въпроси, които също трябва да бъдат разгледани заедно с съвета или да принудим съвета да ги обсъдим. Що се отнася до политическите приоритети, сме включили нови параграфи по отношение на морската политика, новите задачи в туризма, неща, които проистичат от договора и по отношение на които трябва да се помисли как те да намерят отражение и в бюджета. По отношение на двата големи блока, без да искам да пренебрегна тук други важни области, касаещи научната и развойна дейност, въпросите на инфраструктурата и свързаното с това финансиране, включително и чрез използването на иновативни финансови инструменти в аграрната политика, подкрепата на дву, стълбова, стълбовия модел в ОСП и разработването на инструменти за растеж, заетост и иновации и укрепването на този статус и необходимостта той да се постигне също времено да принудим комисията да мисли не само по посока екологизация, но и също така по линия на кръстосаното спазване и гарантиране на практическото прилагане. Кохезионната политика. Всички сме на мнение, че във времена, когато на всички равнища се изискват много неща, трябва да се избегнат резките прекъсвания. И това въжи не само за така наречения кохезионни страни или страни в процес на сближаване, но за всички. За всички е важно постепенно постепенното спиране, постепенното намаляване на финансовите плащания, а, не да има резки прекъсвания. Моята страна не е кохезионна страна, но ако страната бъде доведена до аварийно кацане по отношение на плащанията и тяхното рязко спиране, това в никой случай няма да бъде добър принос за нея. Въпросът свързан с стратегия 2020 бе повдигнат въпроса за съфинансирането и преходните финансови помощи и специалното значение, което проистича от тях за определени региони в особено затруднено положение или в затруднено демографско положение или отдалечени такива. Но ако разгледам измененията като цяло, мисля, че докладчикът ще трябва да е в състояние да изработи добри компромиси. Благодаря. Сега по първата част, София Окуни, заповядайте. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Juste deux points euh, de Благодаря, госпожо председател. Колеги, имам два детайла, които искам да повдигна във връзка с политиката на сближаване. Първото, което искам да кажа е, че когато става дума за а, намаляване на финансирането и включването на двете а, фази, това означава, че е, регионите, които са от конверги... Корвен корвенгиращите а, райони и се превърнат в конкурентно способни региони или конкуриращи се региони, то тогава нещата може да доведат до такова развитие, че да не се получи сближаване. А когато не се получават а, фондове за социално сближаване не може да се постигне една реалистична конкурентоспособност. Това би означавало, че трябва да се мисли повече за продължаване на политиките, независимо от промяната на някои разбирания за бюджета. А фондовете за иновации? Вместо финансиране, съфинансиране, а, безвъзмезна помощ и така нататък, ние трябва да помислим а, за въвеждането на една система на кредитиране, т.е. някакъв конкретен вид кредит, който ще позволи да се увеличи сумата, защото не такъв е случая с преките субсидии. Политиката на сближаване е нещо, което е много осезаемо за хората. Ето защо не трябва <clears throat> да променяме нещата и да създаваме възможност за сблъсъци. Благодаря. Благодаря. С това преминахме към края на дискусията по тази първа част. Еднага ще преминем към втората част. Втората част се занимава с структурата от една страна А от друга страна, с всички тези неща, които ние наричаме технически елементи, а третата част се занимава с собствените ресурси и размера на средствата, които искаме да използваме сега. Салвадор, още веднъж, желаете ли по първата част нещо? Да, благодаря, госпожо председател, съвсем накратко. тъй като аз а, а, трябва да наваксам спрямо у нези, които говориха. Нямам още компромисните изменения, но вие вече разполагате с различните предложения на политическите групи и затова аз не мога да навляза прекалено много в оценка. Въпреки това мога да отбележа някои неща по отношение на положителните и отрицателните приоритети. Положителните приоритети, какво е това? В това отношение има единство между политическите групи. Трябва да се концентрираме върху разходната страна, върху политически области, които е, водят до допълнителна до добавена стойност, които водят до ефективни економии в националните бюджети и така нататък. Има голям консенсус по отношение на това, че стратегия 2020 е една водеща политика има и консенсус по отношение на това, че тази стратегия 2020 съвсем ясно трябва да бъде свързана с бюджета, за да не се провали, както Лисабонската стратегия. В а, приоритетните политически области до сега сме включвали иновации, научно-развойна дейност, малки и средни предприятия, индустрия, енергетика, борба срещу климатичните изменения, а, кохезионна политика и така нататък. Има, разбира се, изменения от някои политически групи, които искат да въведат нови приоритети, като, например, млади хора, равенство на половете, туризъм, спорт, е, защита на човешките права и така нататък. Списъкът е много по-дълъг, но това са най-важните неща. И докладчикът, разбира се, трябва да вземе предвид и това в компромисите. От друга страна си мисля, че традиционни политики също трябва да бъдат защитавани като кохезионна политика, обща сълскостопанска политика, защото много голяма част от разходите са в тези области и те са най-видими за гражданите. Затова те трябва да продължат да е, бъдат част от бюджета. По отношение на общата сълскостопанска политика, това също бе споменато, не ние, не комисията ШУА следва да определя границите на общата сълскостопанска политика. Това е едно политическо решение да се приеме ли или да не се приеме начина по който е замислена реформата от Европейската комисия и ресорния комисар. Това в тази връзка в Комисията по селско стопанство ще бъде изготвен доклад. И тук ние не можем да навлизаме в компетенциите на Комисията по селско стопанство. Онова, което обаче бихме могли да направим и да интегрираме някои идеи тук, например, общата селскостопанска политика, да не бъде да не разполага с по-малко средства за бъдеще, същевременно тя да бъде обвързана с условия, които са по-строги, по-стрикни, отколкото в предходни финансови периоди. Това са двете економически идеи, които можем да внесем. След това в зависимост от възможността за освояване ще бъде определени и е, финансовата страна. Е, има определени задължения, има средства, които, например, не са освоени. Трябва да се направят съответните изводи. Как тези средства са били е, ползвани, освоявани от държавите членки? Е, съответните бюджетни кредити през последните години. Да, казва се, добре, трябва да се определи междинна цел. Това е добра идея, но и по този въпрос, като комисия Шура, Шура ние не трябва да навлизаме в детайли, защото комисията по регионална политика трябва да вземе отношение по този въпрос. Аз си мисля, че кохезионната политика се нуждае просто от достатъчно средства и когато говорим за размера на бюджета, можем да навлезем в детайли. Естествено обаче кохезионната политика да, трябва да даде своя принос към стратегията ЕС 2020 и новата политика, политика, която сме определили. Това може да бъде направено без да се посочват и включват отрицателни приоритети. Кои за мен са отрицателните приоритети? Ние не можем да определяме отрицателни приоритети при традиционните политики. Не защото нямаме консенсус по въпроса, това би било несправедливо, ако европейските фермери трябва да плащат за това, че трябва да бъде създадена нова финансова политика, е, политика на финансиране за малките и средни предприятия. Няма да е честно най-бедните региони в Европа да плащат за ефективна енергия. Отрицателен приоритет със сигурност обаче е, намираме в рубрика 5 администрация. Това трябва да бъде формулирано по някакъв начин. Аз си мисля, че а, политическата, че едно предложение трябва да съдържа тези аспекти. Една философия за намаляване на административните разходи, не за оперативните такива и може би нещо касаещо инфлацията с а, конкретно предложение за поли, политиката на сградите, но си мисля, че трябва да а, определим един общ отрицателен приоритет и да се фокусираме върху рубрика 5 и върху другите рубрики, защото в тази област може да се стигне до приемане на несправедливи решения за много хора. Председателката. Това бе всъщност финала на първата част. Сега, нека а, не забравяме, че когато определяме политически приоритети, ние се нуждаем от мъже и жени, които да разработят в детайли онова, което ние искаме да прилагаме като политики. Дискусията, която проведохме на 9 май, и аз се надявам, че компетентният комисар може да присъства е, при следващата седмица, тогава ще дискутираме още веднъж този въпрос – администрацията въпреки че онова, което Карл каза току-що за премахване на ЕКОСОК, едно седалище за Европейския парламент и концентрация на всички агенции в Брюксел би е, било огромно административно облегчение, включително и от финансова гледна точка. Въпросът е. Можем ли да запишем такива неща? Но сега преминаваме към втората част за структурата и така наречените технически елементи. Няма да правим изказвания политическа група по политическа група. Който иска да се изкаже, може да вземе думата. Така. Добре. Започваме с Йоран. Е, Благодаря. Кратък коментар на показаното от Салвадор за отрицателните приоритети. Нека припомня, че отрицателните приоритети не се свеждат единствено до сравняването на отделните политики, но и до анализа на политиките като такива. С други думи, ако се предложи подход към ОСП, който ние не одобряваме, например економии при експорта, или по-точно обратното, може да се предложат економии и в рамките на една определена област на политика, например економии по експорта в рамките на ОСП. По отношение на структурата, трябва да намерим баланс между нуждата от видимост, т.е. гражданите и националните политици трябва действително да знаят какви средства разходваме за отделните области на политика – и следния проблем. В момента прекалено много функции и подфункции представляват проблем с оглед на гъвкавостта. За нас това представлява практически проблем. От особено голямо значение е гъвкавостта. Ако осигурим гъвкавост, ще имаме и повече функции но за да осигурим гъвкавост са ни необходими и надлежни правила. В противен случай ще имаме прекалено много отделни функции. Какво е предложението ни за структурата? Тя трябва да е обвързана от една страна с определени условия и от друга страна да е много тясно обвързана с принципа на гъвкавост. Внесли сме изменение, с предложение за три функции – външна дейност, вътрешна дейност и администрация. Особено по първата функция – вътрешна дейност и вътрешни политики, ни трябват много подфункции. Аз предлагам те да са четири на брой. Определено проявяваме готовност да обсъдим необходимите предпоставки за осигуряването на гъвкавост – на заседанията на нашата група проведохме много оживена и интересна дискусия за това дали е необходимо да се въведе отделна функция за широкомащабни проекти. Не сме внесли изменение в тази посока, но в нашата група се наблюдава широка подкрепа за тази идея. Наистина трябва да заделим целеви средства в дългосрочен план за финансирането на широкомащабни проекти, тъй като в противен случай ще трябва да заделяме средства от други функции. Виждате какво става в момента с ИТЕР. Важно е проекти като ИТЕР да не застрашават по този начин осъществяването на други приоритети. Затова за тях трябва да се заделят целеви средства в отделни функции. Интересно е да се анализират измененията, тъй като явно повечето групи се обявяват за хармонизиране с съвета и комисията? Можем ли да предвидим петгодишен период за повечето политики или за някои ще са ни необходими повече години? Можем ли да хармонизираме с други думи многогодишната финансова рамка с продължителността на мандата на съвета и комисията? Ако решим многогодишната финансова рамка да е за срок от 7 години, мисля, че това няма да ни е достатъчно. 8 години, според мен, ще бъде по-добре. В противен случай ще ни е много трудно да окажем въздействие върху многогодишната финансова рамка след 2020 година. Ако предвидим 7 годишен период, т.е. период над 5 години, то трябва да намерим някакъв начин за обвързващо правно основание за средносрочен преглед. Това е абсолютно необходимо. Абсолютно необходимо е съветът да може да извърши средносрочен преглед, ако постановим период по-дълъг от 5 години. Трябва също да сме наясно, че за периода след първите пет години цифрите ще бъдат абсолютно индикативни. Председателката благодаря, Раймер, след това Хелга. Благодаря. Мисля, че в крайна сметка ще се споразумеем за някакво общо решение. Напълно съм съгласен с Гьоран за това, че структурата на бюджета е много важна. Що се отнася до видимостта на мерките, то нашият докладчик е успял да намери баланс между стратегията Европа 2020 и останалите области на политика. Видно е обаче, че не е толкова лесно да бъде отчетена стратегията Европа 2020. Нашата група не веднъж е предлагала да се направят промени, както в последователността, така и поредица области, като устойчиво развитие, изменения в климата, и други. Предложихме тези и други политики да бъдат включени в отделни функции. Имам предвид управлението на природните ресурси, продоволствената сигурност, измененията в климата и редица други политики. Те трябва да бъдат включени в отделни функции, така ще могат по-добре да бъдат съгласувани. Знам, че колеги от моята група са внесли изменения, в които предлагат функция 1b и 1c латинско да бъдат слени, но това ще обсъдим по-нататък. Съгласно договора, трябва да бъде намален броят на функциите, така че това би било в съзвучие с договора. Съгласен съм с колегата, който каза, че няма значение какъв е броят на функциите. По-скоро е важно доколко ще можем да осигурим гъвкавост за различните маржове за отделните области на политика така че да дадем възможност за политически маневри. Нашата група представи и предложение за една допълнителна функция за разходи извън бюджета на Европейския съюз. Нещо като символична функция. Мисля, че би било в интерес на парламента и с оглед на интересите на бюджетната процедура да продължим разговорите с съвета по този противоречив проблем. Що се отнася до целевото заделяне на средства за широко мащабни проекти, то тук сме изправени пред проблем. От една страна съветът отказва дългосрочното финансиране на подобни проекти и в резултат от това постоянно се представят заявления за последващо финансиране. Това води пък от своя страна до преструктуриране на бюджета, затова трябва още от самото начало, ако искаме да избегнем проблема, да очертаем кои широко мащабни проекти искаме да финансираме, да калкулираме разходите по тях и да гарантираме, че тези проекти не се осъществяват за сметка на приоритетите на парламента. Но за да можем да направим всичко това, трябва да определим кои проекти си заслужава да се изпълняват и кои не. Ето това имаме предвид с отрицателни приоритети. Във връзка с гъвкавостта, то това вече бе обсъждано неведнъж. веднъж. Към момента разполагаме с достатъчна законодателна гъвкавост, за да прокараме своята позиция. Никога не сме се възползвали в достатъчна степен от тази своя гъвкавост. Мисля, че до сега сме използвали максимално 10%. Но без по отношение на сроковете на действие, срока на действие на многогодишната финансова рамка, по нея има различни възгледи. седем годишният период ще отчете не само необходимостта от демократична легитимност, но и настоящата ситуация по изпълнението на доста проекти. Според мен е целесообразно към момента да се споразумеем за 7 годишен период или поне да изключим възможността за 5 годишен период. Спомням си, че в последната си резолюция приехме доста противоречиви формулировки. Някои се обявяваха за 5 години, други за 7. възниква и въпросът дали не е възможно по някои програми да се постигнат и политически споразумения извън петгодишния период. Възможен е и моделът 5 плюс 5, но единствено ако съветът поеме обвързващи ангажименти. Въпросът е как точно ще бъде претворено това в реалност. За да постигнем такава промяна 5 плюс 5, ще трябва да постигнем и обвързващо споразумение. Мисля, че ако се обявим за срок от 7 години, без обаче да изключваме и другите две възможности 5 или 5 плюс 5, то това би бил един разумен подход – но ако ще се споразумяваме за период различен от 7 години, то съветът ще трябва да поеме ангажименти, а пък аз не мисля, че той все още е готов за това. Юта. Нека още веднъж ви припомня. Ние сме специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив растеж. Какво пре включват предизвикателствата. Това са настоящите проблеми, пред които сме изправени, но и развитието в дългосрочна перспектива до 2020 година. И втората част е бюджетни средства за устойчив растеж. С други думи, трябва да си поставим въпроса как точно тези наши компетенции като ресорна комисия се вписват в контекста на настоящия доклад. Трябва да кажа, Салвадор, че в доклада има някои устарели елементи. Когато става дума за устойчивост, то ще ви дам за пример общата сълскостопанска политика – и политиката в областта на рибарството. Вече установихме, че политиката в областта на рибарството се провали, а тя е включена в доклада като основа за устойчив Европейски съюз. Какво имам предвид? Когато говорим за негативните приоритети, не е достатъчно да говорим само за административните разходи. Когато говорим за големите предизвикателства, трябва да вземем предвид всички основни области на политика като общата сълскостопанска политика и политиката на сближаване. Не е приемливо за мен в тези две области на политика да прилагаме досегашния си подход. Това не е съобразено с, нито с реалността, нито с предизвикателствата, пред които ще бъде изправен Европейският съюз в бъдеще. Постоянно говорим за измененията в климата, за енергийната ефективност, за альтернативни източници на енергия. За да постигнем нещо в тези области, ни трябва обаче обща мащабна стратегия. Разбира се, възможно е да се припокриваме с дейностите на други комисии, но нали първоначално ни бе възложен мандат да изготвим именно такава стратегия? Затова зелените се опитаха да внесат някои предложения за промени по отделните функции. Не бива да се придържаме към досегашния си подход. Трябва да предложим някакъв нов, по-добър модел и да видим дали можем да спечелим мнозинство. По предложението за отделна функция за гъвкавостта и на отделни функции за широко мащабни инфраструктурни проекти. Мисля, че има добри основания за въвеждането на отделни такива функции. В моята страна Министърът на селското стопанство предприема действия, които според мен не са съобразени с реалността затова ви призовавам да не се придържаме към това, което ни е било познато до сега, а наистина да се отнесем сериозно към възложените ни правомощия по отношение на бюджета, като съобразим работата си с настоящите предизвикателства. В противен случай няма да можем да постигнем цялостен напредък. Председателката благодаря. Нека припомня на следващите ни оратори нещо, което като че ли до този момент малко позабравихме. Обсъждаме част втора от измененията. Структурни и технически въпроси. Констанце. много масирана атака срещу политиката на сближаване, наистина. Но моля ви, госпожо Трюпел, прочетете частта на доклада Гарига за политиката на сближаване. Там се опоменава, че измененията в климата, научно-изследователската и развойната дейност са основните приоритети в областта на политиката на сближаване. Какво повече от това, ако това не е предложение за модернизиране на политиката на сближаване, то не знам какво друго бихте предложили. Мисля, че посоката, в която сме поели, е добра. Председателката. Във връзка с това, нека припомня на всички колеги, че политиката на сближаване е инструмент. Ще ви припомня това, което Ян Улбрихт ни каза последния път. Друг е въпросът как ще се възползваме от този инструмент. Ричард Ашвард. Uh, Благодаря много, госпожо председател. Три неща искам да упомена. Първо, по въпроса за продължителността на многогодишната рамка. Ми въпрос на баланс е това, според мен. Разбирам техническите аргументи, когато се правят дългосрочни инвестиции, разбира се, винаги е по-добре да има и по-дългосрочни бюджети, за да работят те много по-ефективно, разбира се. Но трябва да се постигне един баланс. А по отношение на политическата отговорност. А, в моята страна а, наистина доверието, така да се каже, в бюджета не е на много голяма висота. А, е, така че не трябва да забравяме, че този избирателен цикъл а, а, изисква а, на определени периоди да се дава отчет и да се поема отговорността. Така че удобството на дългосрочността на многогодишната финансова рамка е очевидно и от тази гледна точка. Второ, разбирам напълно колко добре е да има гъвкавост на бюджета и аз съм един от тези, които казаха, че ако имаме замразяване, то тогава трябва да има възможно най-голяма степен на гъвкавост. Обаче аз така съм малко притеснен, от това, че някакси съвсем неуточнени са границите а, на, на сумите по финансиране на Галилео, и и други. Не, че имам нещо против научните изследвания, научните проекти. Но, нека да се върнем към а, приоритетните елементи. Що се отнася до ОСП и нейното финансиране, например, до докладчик даде коментари а, по въпроса за а, договорните задължения и а, да не забравяме обаче, че става въпрос за задължения по първия стълб, а по втория вече а, имаме приори, а, приоритети, нямаме задължителност и така нататък. Аз аз, може би си спомняте, винаги съм искал да има по-голяма субсидиарност и кофинансирането да присъства. Но това, което искам да подчертая е, че договорните задължения влизат в първия стълб и ангажиментите по плащанията са вътре, но това не касае околната среда. Благодаря, Дерек Вон и след това София. исках да отбележа две-три неща по дискусията. Първо, за структурата. Много опции се предложиха тук и очевидно всяка политическа група си има собствено виждане за структурата на доклада. Според мен най-важното, основното е, че трябва да има малко заглавия или отделни части, и аз смятам, че финансирането трябва да бъде а, на по-задна позиция, защото трябва да се постави ударението именно на тях, но на базата на всичко друго, което ще се, свър... което ще се упомене преди това. След това, управлението, не знам, не съм сигурен какво ще вложим вътре защото механизмите за стабилност, други механизми за финансиране се финансират от бюджетите на отделните държави членки, а не от общностния бюджет. Освен това исках да спомена нещо и за продължителността. Наистина съгласен съм, че трябва да бъде поне 7 годишно, защото 5 или 5 плюс 5 години, като че ли е също по-добър вариант, защото да кажем, ефекта, т.е. мащаба на мерките, които се предприемат, може да бъде разширен. Освен това, Европейския парламент трябва добре да се ангажира, подходящо да се ангажира с всичко това по отношение финансовата перспектива на на бюджета и, а, извинете, на многогодишната финансова рамка, защото това е изключително важно за по-добрите резултати. Благодаря сега, Софи. Благодаря, госпожо председател. По отношение на бюджетната структура, аз внесох проекто изменения фокусирайки се върху една дейност, която аз вярвам, че е много важна – спорта. Доста често се смята, че това е вторичен въпрос. Но всъщност спорта е економическа дейност, стопанска дейност. И Имаме нужда от хармонизация, регулация и контрол в тази сфера поне до известна степен. Особено, що се отнася до общественото здраве и естествено финансовите аспекти. И затова мисля, че това трябва добре да се очертае в бюджета. Ние твърдо вярваме, че спортът е полезен – защото е, е неразривно свързан с живота на гражданите. Това е част от духа на Европа. И за това искам да помоля докладчика да ги да включи елементи, свързани с спорта. Освен това, спорта добавя още европейска стойност. Благодаря. Сана? Благодаря, госпожо председател. Мисля, че за да останем при по структурните въпроси, това, което искаме да уредим с един европейски бюджет, е важно да си отговорим на въпроса за какъв период от време. Ние нямаме обща позиция като парламент, защото не е задължително да успеем спрямо съвета. Затова бързо трябва да се обединим около 7 или някои говорят за 8 години, но най-малкото трябва да решим какво искаме. Аз смятам, че едно дългосрочно планиране над 5 години не е задължително да е най-успешният модел, имайки предвид високото темпо на реформи, бързата промяна на економически структури и прочие. Затова не е задължително да запазим периода от 7 години. Много колеги подчертаха, че в това отношение е важна гъвкавостта. В 2011 година маржа ни в земеделието беше 1,6 милиарда евро. Колко средства, какъв процент ще се използва? и в, извън контекста а, аграрния, това означава много бърза економическа промяна. Дали става дума за класически структурни промени или за друг тип промен, промени, естествено, от бюджетна гледна точка трябва да сме в състояние да, гъвкав, да действаме гъвкаво. В определени области може да се види в определен момент по-голяма потребност от инвестиции, отколкото в други. И в този смисъл е, зелените са прави да се води а, дискусия за атомната енергия в Европа, но ако действително имаме такава дискусия, никоя политическа сила не може да отказва да участва в нея и от бюджетна гледна точка трябва да сме готови да реагираме да пренасочим средствата към научно-развойна дейност, към устойчивост и прочие. Решаващото е в този бюджет, а и в доклада, да сме фиксирали две неща. Първо, колко дълъг да е финансовата рамка. Аз мятам, че периода на един законодателен мандат е най-подходящ. А, а надхвърлянето на 7 години в днешни времена е нереализуемо. времено в рамките на финансовата рамка трябва гъвкавостта да е заложена в най-висока възможна степен, за да можем да реагираме на економически промени или на промени обословени от е, природни е, процеси. Е, ако по отношение на това постигнем консенсус, ще бъде добре. Председателката, благодаря. Не виждам други желаящи вече да се изкажат по структурата и по срока. Салвадор. Искаш ли да резюмираш този, тази част от дебата? Започвам с гъвкавостта. Изхождайки от първи анализ на онова, което са представили политическите групи, това ми се струва най-лесното. Параграфът за гъвкавостта предизвика настроения по посока консенсус. Мнозина се застъпват за, по-голям, за въвеждане на по-голям ред. Много политически групи искат марш на гъвкавост с определен процент. Други политически групи искат нови инструменти на гъвкавост извън бюджета или вътре в бюджета. Консенсусът, който създаде моя проекто доклад показва, че предложенията, които са направени, следва да бъдат адаптирани към реалността и към интересите на отделните политически групи. По отношение на темата за гъвкавостта можем да постигнем а, единство. Що се отнася до срока? Разгледахме всички възможности. Имаше първоначално предложение, кое, което е, е свързано с мандата на предишния парламент. Там се говореше за 5 години, така че идеята беше да се изравнят мандатите на съвета и на комисията и съответно и финансовата прогноза да бъде за такъв период. Но тък му поради казаното от колегата Алваро, аз пък искам да внеса контраргумент. Точно в времена на несигурност по отношение на глобалната економическа рамка на ЕС за предстоящите години, аз мятам, че многогодишната финансова рамка трябва да е колкото се може по-стабилна. Това означава в конкретно цифрово изменение 7 години. Това разбира се има своите отрицателни, всички знаем това, но точно сега, когато има толкова а, големи колебания промени, текучества в европейската економика, смятам, че 7 години е най-подходящия период. Формулата 5 плюс 5 е нещо, което не одобрявам. Комисията също не я харесва, особено с оглед на натрупания опит във връзка с клаузата за преразглеждане в съвета липсва мнозинство за подобна клауза за преразглеждане. Определенето на период 5 плюс 5 в крайна сметка означава 10 годишна финансова рамка, а 10 години е неприемливо. Това е прекалено дълъг период. Затова аз предпочитам да се застъпвам за 7 години. Още повече, че няма политическа група, която изрично да отхвърля тази продължителност. Сега по темата за структурата. Структурата е сложна. Без да се спирам на темата за разпределението на разходите, все пак е важно по какъв начин ние представяме отделните категории разходи, защото това е нещото, което е най-видимо в доклада. Не смятайте, че позициите на политическите групи са толкова различни помежду си. Те не се различават е, нито е, помежду си в такава голяма степен, нито по отношение на позицията на докладчи. Като говоря за най-важните политически групи, що се отнася до позициите на по-малките, все още не съм разгледал подробно предложението им. Тук се говори за няколко категории, плюс максимална гъвкавост. Е, все още обаче има проблеми с дефиницията. От друга страна има някои, които искат 6 категории. Аз съм предложил 5 така или иначе е на лице консенсус по отношение на това, че стратегия 2020 трябва да бъде интегрирана или от е, специфична гледна точка, като стратегия 2020, или подразбита с оглед на различните компоненти, е, е, устойчиво, интелигентно, приобщаващо развитие или растеж, а всъщност има и различни позиции по отношение на това дали гражданите на европейския, дали гражданство, европейското гражданство следва да бъде интегрирано тук или не. Естествено трябва да се говори за стратегии, насочени към е, заетостта, Е, останалите неща за сега да не се включват. Зелените направиха много интересно предложение за въвеждане на специфична категория, касаеща резервния марш, където да попадне и финансовото управление. Тук има едно интересно предложение на НП, съгласно което трябва да се обхванат разходите на Европейския съюз, които възникват наред с общностните разходи. Ще бъде трудно да се намери един сложен компромис, който да се харесва на всички. Но секретариатът и моя милост ще работим доста усилено през идната седмица, за да постигнем структура, която да доведе до а, удовлетворение за всички. Говорихме за аграрната политика, за кохезионната. Целта на многогодишната финансова рамка в крайна сметка е да се създават работни места. И аз мисля, че е справедливо а, да чрез дефинирането на отрицателни приоритети да се даде е, е, или отрицателните приоритети означават, че в крайна сметка хората плащат от джоба си създаването на нови работни места. Аграрната политика и кохезионната политика е подложена на големи промени, защото за нас е важно да насърчаваме заетостта сред е, всички групи производители на чутюн, работещи в автомобилния сектор и така нататък. Ние имаме нужда от предложение, което да не вреди на никой економически сектор. А, и накрая искам да се спра на въпроса за големите проекти. Големите проекти, това също ми бе предложено като альтернатива. Самият аз имам проблем с това в рамките на тази структура да включа и големите проекти. Опитът ни получава, че големите проекти трябва да бъдат интегрирани в рамките на многогодишната финансова рамка, защото в крайна сметка ще бъде трудно а, а, да се плати Галилео, общата сълскостопанска политика или нещо друго. За сега обаче имам трудности да включа големите проекти в рамката. Ще помоля координаторите за помощ. Председателката. Добре, с това приключихме дискусията по втората част и сега преминаваме към третата част. Две изказвания. Жан-Люк Де Ан и Едагар Диазабал. Благодаря, госпожо председател. От е, страна на НП измененията по този документ не са толкова много. Ние смятаме, че документът като цяло е балансиран. Хубаво ще бъде и комисията да представи позицията си, за да знаем как ще излежат нещата с финансирането. Тогава дебатът ще бъде и по-сериозен. Що се отнася до измененията, те ще подсилят текста, а подсилването означава да се защити прозрачността и би било добре, ако извън бюджета се представи картина за структурираното а, представене на разходите. Поне така излежат нещата в бюджетните планове на държавите членки, затова те могат да излежат така и в този на Съюза. А що се отнася до процедурата, там а, ние обръщаме внимание на договора а, по отношение на собствените ресурси. За тях подчертаваме, че те трябва да бъдат представени по един прозрачен начин на гражданите, което от своя страна е предпоставка за това да не се извършва трансфер от бюджета, а че това трябва да бъдат преки а, приходи на комисията. Освен това сме подали някои провокиращи изменения, в случай, че съветът продължава да иска да замрази бюджета тогава а, мислим да ги попитаме, добре, кои приоритети да а, зачеркнем? Защото ако замразим бюджета, няма да можем да постигнем целите, към които сме се стремили. Благодаря много. Ей да има думата. Благодаря, госпожо председател. Днес преди обяд, през цялото време, разговаряхме за политиките, които възнамеряваме да прилагаме през идните години. Разговаряхме за това, кои са приоритетите на парламента или а, кои следва да бъдат те. След като дефинираме това обаче, се поставя въпроса какви пари ще определим за изпълнението на тези приоритети, откъде да ги вземем парите. От текста и от измененията може да се види, че като цяло е налице консенсус по отношение на това, че общата сълскостопанска политика трябва да запази финансовия си обем и в бъдеще. Същото въжи и за кохезионната политика. Има и други политики, като научно-развойна дейност, енергетика, младежи. А, това а, така или иначе има политики, които са заложени в а, стратегията 2020 и съответно те трябва да бъдат финансирани от европейския бюджет, но и от националните. А между отделните национални бюджети ще се провежда координация, но няма какво да се заблуждаваме. Европейският бюджет трябва да допринася за финансирането на тези проекти. В рамките на споменатата стратегия и дискусиите се натрапва един извод – преструктурирането на Европейския съюз е нещо, което не бива да се отлага. Не бива да е, изтласкваме е, основополагащи важни ориентации в развитието на политиката на Европейския съюз, защото има страни, които няма да ни чакат, като Китай и други бурно развиващи се економики. Именно заради това стратегия 2020 трябва да изпълни своето задължение. Същото въжи и за е, Лисабонската стратегия. Ние трябва да увеличим средствата, които, е, с които да разполагаме за следващата финансова рамка. Разбира се, трябва да се погрижим да осигурим и някакъв таван. Нашият таван, нашите задължения са лимитирани върху 1,92% от БВП. След това възниква въпросът за това откъде да вземем тези пари, за да постигнем този лимит. В този смисъл сме внесли изменения и казваме, че искаме система на собствените ресурси, която е истинска система на тези ресурси и която стъпка по стъпка ще измести системата, в която е, има други приоритети, а именно приносът на държавите членки към европейския бюджет. Става дума за процента от брутния социален продукт. Нуждаем се също така от е, истинска система на собствените ресурси. По този начин псевдодискусията за нетните получатели и нетните плаци ще приключи. Ние очакваме комисията колкото може по-бързо да ни представи своята оценка на въздействието по отношение на потенциалното а, отражение на тези нови ресурси. За социалистите и за другите политически групи е много важно, и това е напомняне и към комисията, много важно да видим съответно изследване. Данъка върху финансовите транзакции е една от най-добрите опции, която имаме. На първо място, защото финансовия сектор ще даде а, своя принос за преодоляване на кризата там, а, за която основен виновник е той. От този начин, освен това, по този начин можем да съберем лесно средства, които са спешно необходими, защото този данък ще се налага автоматично наскоро а, прочетох а, една една статия, в която е записано, че около хиляда фирми са се подписали, че искат въвеждането на този данък. Ние като Европейски парламент, ако предприемем тази стъпка, смятам, че и други страни ще ни последват. Това са предложението на социалистите по тази тема. Много ви благодаря. Никой друг не иска думата. Тогава с докладчика ще можем да се споразумеем. А и той каза, че по принцип ние бихме искали приходите ни последователно да бъдат поставяни върху базата на собствените ресурси, така че вече да не са необходими вноски от бюджетите на държавите членки. Ако всички са съгласни с това, ще го запишем по този начин. Чудесно. Салвадор. Señora Presidenta, referente a los, al tamaño del presupuesto. Благодаря, госпожо председател. Първо, за размера на бюджета. В доклада изискваме таванът за 2013 година да съответства на минималния размер за 2014 година. Това срещна яростен отпор от съвета. Някои представители в съвета изискват да се предвиди номинална стойност на ресурсите, което само по себе си означава намаляване на размера. В никакъв случай не можем да приемем това предложение. В доклада си се обявявам за увеличение в размер от 11%. от 1%, извинете, съобразено с брутния вътрешен продукт в Европейския съюз. Други говорят за настоящия таван за собствените средства 1,23%. Теоретично това е лимитът, до който трябва да стигнем. Но знаем, че ще предвидим определен процент, който е 1,11%. Някои политически групи предлагат по-нисък процент, но аз бих предпочел да започнем с тази цифра. Знаете какво е становището ми за собствените средства. Трябва да спазим разпоредбите от договора от Лисабона, именно финансиране от собствени средства. Опитваме се да постигнем баланс между това изискване и реалността или да постигнем баланс по-точно между желанията си и реалността. Не сме постигнали много голям напредък по този въпрос. Държавите членки дори все още не са започнали. Всяко решение за промяна на настоящата система на собствените средства предполага и промяна на решението за собствените средства, а тази промяна трябва да бъде ратифицирана от националните парламенти. Това от своя страна значително ще затрудни въвеждането на промени в системата за собствените средства но има широк консенсус във връзка с необходимостта да започнем разисквания по системата на собствени средства. Европейската комисия ще излезе с предложение, а ние с политическа декларация. В тази декларация ще заявим, че настоящата система за финансови корекции в държавите членки трябва да бъде преразгледана. Това ще бъде една важна стъпка за бъдещето. Има 3-4 данъчни режима, по които в Европейския парламент е постигнат консенсус, но все още не се знае точно какъв процент ще съставляват тези средства от бюджета на парламента. Бих искал политическата подкрепа на парламента за постигането на напредък. Трябва надлежно да проведем преговорите с съвета за разходите. Но що се отнася до приходите, ако съветът не иска да започнем обсъждане, то ние можем, разбира се, да застанем на своя позиция в пленарната зала. Но трябва да се съобразяваме и с ограниченията за постигането на ефект на лост. Позволете ми да благодаря на всички за направените коментари. Сега от мен и от секретарията зависи да си сътрудничим за постигането на компромисни изменения. Току-що си пропуснах самолета, изпуснах самолета в 12 часа, така че веднага мога да започна работа. Председателката. Ни чудесно тогава. Напълно съм убедена, че и доброто чувство на координаторите към докладчика ще улесни и ускори нещата. По отношение на евентуалната промяна на системата на собствени средства и договарянето и с съвета, не съм чак такъв песимист. Комисията заяви, че при всички положения когато представи законодателното си предложение в края на юни или началото на юли, ще визира и промени в системата на собствени средства. Най-късно тогава, края на юни, началото на юли, съветът също трябва да започне да работи по въпроса. И ще трябва да започне разговори по този въпрос и с нас. Трябва да настояваме за това. Мисля, че за много политически групи провеждането на такава дискусия е важно. Не е въпросът в това да постигнем революционни промени от 1 януари 2014 година нататък можем да се концентрираме по-скоро върху еволюция, върху постепенна промяна. Ако няма други желаящи да вземат думата, нека ви направя няколко съобщения. Първо благодаря на всички, които присъстваха на заседанието днес. То се излъчваше по интернет. Разполагаме и с становищата на Комисията по селско стопанство, Комисията по правата на жените и Комисията по култура. Присъствахме и на заседание на няколко комисии. Аз, например, бях на тази седмичното заседание на Комисията по бюджетен контрол, както и на Комисията по въпросите на помощта за развитие. Следващото ни заседание ще се състои на 9 май. Тогава ще разполагаме само с час и половина и ще трябва наистина да поставим в центъра на дискусията тогава администрацията. Моля, предайте това и на останалите. Няма да обсъждаме нищо друго, освен администрацията. Заседанието ще се състои в Страсбург. Час и половина наистина не е много време, но действително трябва да обсъдим въпроса с администрацията. Надявам се, че докладчикът сравнително бързо ще излезе с първите си предложения за компромисни изменения или поне ще обедини някои изменения, които могат да бъдат основа за компромисни изменения. Така докладчиците в сянка още през идната седмица ще могат да проведат разисквания с политическите си групи. Благодаря на всички, които присъстваха и останаха до края. Пожелавам ви приятна седмица.